Много е странно, само един човек иска да се изкаже и за това веднага ще му дам думата. Днес а, говорим по важна тема. Може би трябваше да изберем по-подходящ момент, когато имаме по-голяма публика. Доста от домакинствата са взели, ти, взели кредити. Това е важно решение ние трябва да имаме ясни правила за в бъдеще, що се отнася до закрилата на потребителите, като се има предвид, че има непропорционалност в възможностите за преговаряне между потребителите и банките. Не трябва да навлизаме в популизъм и да разклащаме и без друго разклатената банкова система. Съгласна, съгласен съм с господин а, комисаря, че трябва да се намери балансирано решение. Например, да се намери а, решение за плащанията от физически а, лица, както беше а, направено в а, Румъния неодавна. Благодаря ви. Сега на последно място, но не и по значение, давам думата на нашия гост, комисаря Хил. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за казаното от колегите. Наистина беше един кратък дебат и съжалявам, че нямаше много присъстващи, тъй като темата е много важна. Що се отнася до някои от проблемите, които вие засегнахте, е какво можем да направим, за да защитим потребителите за бъдеще. Смятам, че, както някои колеги казаха, директивата за ипотеките, която наистина ще създаде една истинска рамка за защита на потребителите, потребителите, особено тези, които вземат а, заеми в чужестранна валута, но като цяло а, какво, а, как да подобриме финансовите услуги? Мисля, че това може да стане чрез повече прозрачност, чрез разширяване дела на пазара, за да могат потребителите да имат повече избор и, и както каза господин Кели, ако видите ако сравните цените на някои финансови услуги в Европа, ще видите, че те са много различни. Така че Нашата, нашата цел е да задълбочим и заздравиме финансовият пазар, особено за финансовите услуги на дребно, за потребителите, за милионите наши съграждани. Така че необходимо е наистина да имаме един много силен, единен пазар на финансови услуги на дребно, но това означава, че трябва да имаме и един много стабилен капиталов пазар. И това е в духа на инициативата предприета от комисията в областта на заемите в чужестранна валута. Да, наистина трябва да се намери баланс между а, а, интересите на потребителите и някои държави членки правят, предприемат мерки за това. Но същевременно, ако искаме да имаме един стабилен а, капиталов пазар, трябва да имаме стройна правна рамка и второ, да бдиме, защото държавите членки, които искат да защитат потребителите си, да го правят съгласно европейското законодателство. Сега по на въпрос колко са държавите членки, които са се обърнали към комисията е, за да съобщат, че ще предприемат мерки. Както казах, държавите членки не са задължени да направят това. Ние е, наблюдаваме е, отблизо мерките, които се прилагат в Румъния и Унгария. Също така обсъждаме проблемите с хрватските власти, за да намерим някакво балансирано решение. И ако обаче не успееме да постигнем подобно съгласие или да намерим някакво решение, ще трябва да се помисли за процедури за нарушение. Както казах, наистина правителствата имат право да вземат необходимите мерки, но трябва да се обсъди въпроса за ретроактивността, пропорционалността и и За това смятам и се надявам, че ще можем да намерим практични решения на проблемите, пред които сме изправени. И благодаря на депутатите за а, техния принос. Аз работя по въпроса, обсъждам и ще обсъждам тези проблеми с министрите на финансите и се надявам, че ще постигнем напредък, за да има по-голяма прозрачност и повече стабилност за финансовите пазари и най-вече за потребителите. Колкото до Харватия, в момента проучваме дали предприятите мерки съответстват на разпоредбите на европейското законодателство. Също така следиме и а, случващото се в а, други държави членки, които възнамеряват да предприемат а, мерки, просто за да се увериме, че тези мерки съответстват на европейското законодателство. А, ако е необходимо, ще предприемем необходимите мерки, за да защитиме потребителите, но всичко това трябва да стане в, рамки, в една обща рамка, съблюдавайки върховенството на закона. И ако искаме наистина да привличаме инвестиции, ако искаме да създадем един стабилен капиталов пазар, то трябва да има стабилност, за да могат инвеститорите да извършват дългосрочни инвестиции. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря за този значителен принос към нашата дискусия.